че адвокат е поискал отмяната на парламентарния имунитет на господин Сигал Сики, съответно на основата на член 6, алинея 2. Член 3, алинея 4 позволява мандатите на господата Андора